Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. По-настоящем председателя е германец, така че да внимавате. За мен е удоволствие да приветствам всички вас на конститутивното заседание на анкетната комисия, която трябва да се заеме с злоупотребите и недобрата администрация, както и с практиките на неплащане на данъци и данъчни измами. <laughs> съкръщението, извинете, на всичко това е пана. Не знам дали а, може да го разгадаете по някакъв начин, но това е съкръщението. Обявявам заседанието за открито. Крито, Знаете, че по силата на правило 198 и 204 от правилника за дейността трябва да изберем председател и заместник председатели. Как ще караме? Първо ще изберем председател и след това заместник председател. Ще направим следното съобщение. Кои са постоянните подгласници, които ще участват в гласуването? тези хора трябва да бъдат публично оповестени и ако има промени в този състав, той трябва да бъде оповестен на бюрото преди избора. По-настоящем нямам информация за такива промени, така че приемаме списък такъв какъвто е оповестен от политическите групи. Вече проверих и преброих, че имаме кворум. Както знаете, кворума представлява една четвърт от членовете. Виждам, че сме повече от 17 човека в залата. Надявам се, че ще продължим да имаме толкова силно представителство. И така, преминавам към Точка първа от дневния ред – избиране на председател. Искам сега да чуя кои са номинираните. Нека да ви напомня, че кандидата трябва да бъде номиниран или от една политическа група, или от поне 5% от членовете на комисията. Напомням ви за правилата. Предложения. Дариуш Русати има думата. Благодаря, господин председател. От името на НП искам да представя кандидатурата на нашия колега Вернер Ланген. Всички го познаваме, той е с голям опит. Евродепутат е в продължение на повече от 20 години. Бил е член на много комисии, включително на комисията ЕКОН. Има голям опит по економическите и паричните въпроси и мисля, че той е един отличен кандидат за председателския пост на тази анкетна комисия. Благодаря. Чухме номинацията на НП. Това е Вернер Ланген. Оповестявам, че господин Ланген е пълноправен член. Искам да го попитам дали е готов да поеме това бреме на плещите си и дали е подписал декларацията за финансовите си интереси. Заповядайте. Благодаря ви за тази подкрепа, казва господин Ланген. Всичко е ясно, казва той на английски. Значи приемате номинацията и това означава, че освен това сте подписал декларацията за финансовите си интереси. Можем да одобрим господин Ланген чрез ръкопляскане. Обявявам господин Ланген за избран за председател на тази анкетна комисия. Това ми дава възможност сега да сменя мястото си с неговото. Yes, <laughs> Okay. Thank you very much for... Благодаря ви много за голямата подкрепа. This work of the PANA committee. Искам да се опитам да улесня работата на комисията ПАНА, да я направя лека, прозрачна, и благоприятна за изготвянето на крайния ни доклад. Сега ще премина народния си език. In Deutsch, wir haben Übersetzung, wenn ich das sehe. На немски. Имаме превод от немски на всички езици, които се говорят от членовете на комисията. Искам да ви благодаря за това, че ми възложихте своето доверие задачата и дългът, които поемам, са много важни. Парламентът е, е задължен да гарантира справедливостта в данъчната сфера. И ние трябва да докажем, че се отнасяме сериозно към тази материя. Вече две комисии сме имали по тези въпроси. Обещавам на колегите да работя открито, справедливо, чрез сътрудничество. Анкетите чрез анкетни комисии са един от инструментите, с които разполага парламентът, за да заяви ясно своята позиция и да противостои понякога на държавите членки в формациите на съвета на министрите. Очаквам работа с тясно сътрудничество с колегите, с заместник-председателите и се надявам, че след 12-месечен труд резултатите от работата ни ще бъдат положителни. Благодаря ви още веднъж за, дневния, за, за вашата подкрепа. Така стигнахме до точка 2 от дневния ред и избор на заместник-председатели на нашата комисия. В резолюцията, прията на пленарно заседание, се заявява, че комисията следва да има четирима заместник-председатели. Постъпили са предложения. Най-напред искам да запитам дали има и други кандидати, преди да преминем към е, процедурата за избор. Явно няма намерение за издигане на допълнителни кандидатури. Преминаваме към гласуването на първия заместник-председател. Главният секретар ми е представил споразумение в този смисъл, а първият заместник-председател ще бъде от групата на социалистите и демократите. Предложение. Господин Симан. Предлагам колегата Ана Гомеш като представител на групата на социалистите и демократите. Äh, трябва да направя също като господин Фербер. Първо трябва да се уверим, че всичко е наред. Имаме ли кворум? Мисля, че имаме. Даже това е очевидно. Първото предложение е от групата на социалистите и демократите. Искам да попитам дали други групи имат желание да издигнат друга кандидатура. Не виждам. Госпожа Гомеш е тук. Виждаме, тя стои точно срещу мен, залата. Нуждаем ли се от таен вод? мисля, че можем да утвърдим нейната кандидатура чрез аплауз. Поздравления! Поздравления, госпожо заместник-председател. Моля да дойдете и да заемете своето място до мен. Продължаваме да работим върху списъка с кандидатите. Вторият заместник-председател трябва да бъде излъчен от групата на ЕКАРЕ. Кой ще се изкаже от името на групата? Благодаря, господин председател, от името на ЕКАРЕ. Искам да издигна кандидатурата на госпожа Пирко Лебнер. Тя е тук, вляво от мен, и тя ще бъде втори заместник-председател, издигнат от нашата група ЕКАРЕ. Председателят, благодаря. За да спазя процедурата, питам, има ли други предложения? Желая ли някой да гласуваме тайно? Не, в такъв случай одобряваме втория заместник председател също с аплауз. Госпожа Пирко Лернер е избрана за втори заместник председател на групата. Третият заместник председател ще бъде пред предложен от групата ГУЕ. Може ли да чуя вашите предложения? Благодаря. Е, от името на нашата група предлагаме господин Фабио Томаси. Господин Фабио Димаси е следователно вашият кандидат. Има ли други кандидатури? Не. Желаете ли да проведем тайно гласуване? Не. Можем да изберем господин Фабио Димаси с аплаус. Благодаря ви сърдечно. Поздравления на третия ни заместник председател. Моля да заеме мястото си тук при нас. И остава мястото на четвърти заместник председател. Господин Гигълт от името на Зелените трябва да предложи кандидатури. От името на Зелените, господин председател, искам да предложа почитаемата госпожа Ева Жули, нашата дама. Да, бивш кандидат за президент във Франция. Предложението на зелените е госпожа Ева Жули. Има ли други предложения? Не виждам. Желаете ли да гласуваме тайно? Не такъв случай можем да одобрим нейната кандидатура с ръкопляскане. Госпожа Ева Жули е назначена. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt äh, wie im... И така, уважаеми госпожи и господа, както беше посочено в решението, вече имаме председател и четирима заместник-председатели. Въпросът ми е, имате ли някакви забележки или предложения, господин Симон? Wir haben jetzt wochenlang über die Zusammensetzung... Всъщност обсъждахме от доста дълго време компенсациите за тази комисия от доста дълго време и много конструктивно. Така че съставът на бюрото трябва да се избере в духа, в дух на конструктивно мислене, но много представители настояваха да има и пети заместник председател от името на АЛДЕ. Но в крайна сметка конференцията на председателите определя броя на заместник-председателите. Въпреки това ми се иска да предложа следното, защото много от групите проявяват интерес в това. Ето защо бих предложил наистина да изберем и пети заместник председател от името на групата АЛДЕ. Благодаря. Някой желая ли да вземе думата? Мисля, че това е напълно разумно, но наистина ще трябва и разрешението на бюрото, защото резолюцията на пленарното заседание залага четирима. Господин Розати, благодаря, господин председател. От името на НП предлагам да подкрепим това предложение. Наистина е важно да имаме представител и на групата АЛДЕ в ръководния състав на тази анкетна комисия. Председателя, Добре, по отношение на процедурните правила трябва да имаме първо разрешение и след това ще пристъпим към следващия избор. Така че ще се занимаем с този въпрос на първото ни заседание след това заседание. Има ли някакви възражения да изпратим официално писмо до бюрото за авторизиране на това решение? Не виждам възражение. Социалистите и демократите предложиха това с подкрепата на НП и виждам, че всички политически групи могат да подкрепят това предложение. Правилно ли разбирам? Да, добре. В такъв случай, след като съставим писмото с нашето решение, ще се обърнем към АУДЕ с конкретно предложение на нашето първо заседание. В такъв случай изчерпахме дневния ред. Разбира се, трябва да се изготви подготвителната работа от страна на секретарията и от секретарията предлагат следното. На базата на днешното учредително заседание, първото заседание на координаторите ще бъде проведено и след това, съгласно графика, първото обикновено заседание ще се проведе на 29 септември. Това трябва да се разгледа от секретарията, защото има много припокриване, защото много от нашите членове участват и в работата на други комисии, така че ще проведем други две координационни заседания в началото и средата на септември и на тях ще се вземе решение как ще процедираме. Секретариатът предлага на първото заседание и ще има изслушване на журналистите, публикували панамските досиета. Това е по предложение на секретарията. Имате ли някакви коментари? Не. В такъв случай, благодаря ви. Целта на тази анкетна комисия е ясно описана в мандата, а именно да се разгледат нарушения и пред, на европейското законодателство в областта на прането на пари, избягването на данъци и данъчни измами на базата на член 198 от правилника и да се разгледат пропуски в работата на комисията, в етичния кодекс, а също така и на базата на работата на групите такс 1 и такс 2 и следва да изготвим предложения за бъдещата законодателна работа. И разбира се, трябва да упражним и социален натиск в тази област. Както знаете, държавите членки много бавно процедират по този въпрос. Ето защо трябва парламента да упражнява контрол и надзор над работата на комисията. Ето защо наистина ни предстои много работа да продължим дейността на групата ТАКС 1 и ТАКС 2. Мандатът на тази анкетна комисия е 12 месеца съгласно решението, което беше публикувано на 26 юни официално. Това означава, че мандатът ни без продължение ще бъде до края на месец юни 2017 година. И така, ако няма основания за удължаване на мандата ни, той трябва да приключи в рамките на 12 месеца. Срокът е съвсем ясен, така че наистина трябва да работим усилено с активното участие на всички членове. Аз бях член на комисията ТАКС, но много често се борех сам. Така че Разбирам, че и други колеги са работили по този начин в осъществяване на надзора на съответната дейност. Така че в този ми, тази ми функция като председател наистина ще се уверявам, ще гарантирам, че всички участват в работата. И всички, които пътуват на мисии, например в Азия и така нататък, трябва да имат възможност да присъстват на заседанията и да участват в работата, за да наистина всички да участват активно. Така че благодаря за гласуваното доверие. Имате ли някакви предложения по точка разни? Господин Тойра. Президент, либе колеги. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Знам, че не сега е правилното време или място за това, но вероятно знаете, че бихме искали да има съвместно докладване по този въпрос. Може би трябва да го обсъдим на друго място, но исках да посоча това пред колегите. А исках да посоча това и пред вас, че Либе че Алда иска да има свой съдокладчик, Петър Челтък е нашия представител, нашето предложение. Благодаря и има джентлменско споразумение Социалистите и демократите също трябва да излязат с предложение. Имате ли предложение? В момента провеждаме необходимата процедура. Когато приключим с нея, ще ви оповестим нашия кандидат, председателя. Благодаря, господин Симон. Да, разбирам. Няма причина да се бърза. Няма други желащи да вземат думата. С това закривам заседанието. Благодаря ви за участието, благодаря на преводачите и приятна почивка.